След подадената оставка на госпожа Вики Майер, парламента в съответствие с правилника е, обявява за овакантено нейното място, считано 16 март и